Имаме двама са докладчици. И най-напред е думата на госпожа Ева Жули. Госпожо председател, господин комисар, господин представител на съвета, скъпи министри. Световната продоволствена програма наскоро обяви, че ще бъде принудена да увеличи с 20% хранителните доставки в Сирия поради недостиг на финансови средства. А зад счетоводните анализи в крайна сметка до това води липсата на крайните заплащания до истински човешки драми. Да, бюджета на Европейския съюз и бюджетите на държавите членки са, са подложни под огромен натиск. Да, вярно е, че гражданите на Европейския съюз преживяват много тежко последиците от финансовата криза и мерките за финансово оздравяване на правителствата. При все това, 9 от всеки 10 европейски граждани смятат, че Съюза трябва да продължава да финансира хуманитарната помощ, което показва, че нашите граждани продължават да остават солидарни въпреки кризата. И държавите членки трябва да чуят техният глас. Трябва да продължаваме да финансираме действията си в държавите по света, където има най-тежка криза, а именно Централно Африканската република, Сирия и Сутан броят на хуманитарните кризи непрестанно се увеличава. Как можем да, да разберем факта, че Европейския съюз, най-големият донор на средства на европейско равнище, остава безучастен при положение, че неговата хуманитарна помощ е нужна на толкова много места. Как можем да приемем факта, че въпреки многократните ни искания и призивите на много организации, бюджетът в крайна сметка беше намален. Ако не, не предприемем успешни мерки, ще изпратим едно ужасяващо послание и то е, че Европа се затваря сама за себе си и престава да помага на останалата част от света. Солидарността в рамките на Европейския съюз и солидарността за страните извън Съюза са в основата на, нашата, на нашия проект и не може да се откажем от нея в момента, в който тя е по-необходима от всякога. Ето защо държавите членки трябва да поемат ангажимент да приемат коригиращ бюджет в най-кратки срокове. Те също така трябва да проявят смелост, когато нашият партньор Израел за пореден път унищожава инфраструктура, построена с европейски средства в западния бряг, Европейския съюз не може да продължава да мълчи. Крайно време е да се поискат отчети да се поиска отговорност от Израел за неговите действия. Отвъд отношенията ни с Израел, отвъд позицията на Европейския съюз в мирните преговори, трябва да осъдим поредното неприемливо нарушаване на международното право. И всичко, крайно време е да принудим Израел да плати щетите. И то не само щетите нанесени на, през 8 април тази година, но и общите щети в размер на 30 милиона евро, нанесени на проекти финансирани с европейски средства. Тези а, щети са от 2001 до 2011 година. 30 милиона евро не е сума, която може да пренебрегнем. 30 милиона евро бяха отпуснати от Европейския съюз в края на миналата година в подкрепа на жертвите на кризата в Сирия. 30 милиона евро е сумата, от която се нуждае Световната продоволствена програма ежеседмично, за да помага на бешенците, на сирийските бешенци, останали в страната и напуснали и избягали съседните страни. 30 милиона евро са средствата отпуснати от Европейския съюз в помощ на Афганистан през 2013 година. Солидарност, решителност и твърдост. Това очаквам аз от държавите членки. Благодаря ви, госпожо Жули. Сега давам думата на другият съдокладчик, господин Ален Ламасур. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Жули представи драматичните последици от недостига на кредити за плащания по отношение на подводствената помощ и помощта за развитие на нашите страни партньори. Аз трябва да кажа, че ако макар този проблем да е особено спешен и особено трагичен в случая с хуманитарната помощ, за нещастие този проблем е на лице в всички области на европейската политика. В края на 2012 година за първи път се сблъскахме с криза на недостиг на кредити за плащания и в крайна сметка бюджетът за 2019 година беше изпълнен с малък дефицит. Започнахме 2013 година с сериозни закъснения и плащания висящи от 2012 година и прехвърлени за 2013 година. И въпреки на пръв поглед щедрите коригиращи бюджети в обща размер от 11 милиарда евро за 2013 година, в крайна сметка приключихме финансовата година с недостиг на кредити са плащани от общо 23 милиарда евро за 2013 година. Ето защо в средата на настоящата година има сериозна опасност от недостиг на средства. Все още разполагаме с маржове в размер на близо 700 милиона евро под тавана предвиден за 2014 година. Комисията по бюджети много внимателно следи въпроса. Проведахме съвместно изслушване с комисаря Левандовски и комисаря Георгиева, съвместно с госпожа Жули и комисията по регионално развитие и дадохме съгласието си за всички трансфери, които са допустими от правна гледна точка в момента, за да може възможно най-бързо да отпуснем необходимите средства за спешна хуманитарна помощ. Но тези средства предоставят на, помощ, на хуманитарната помощ средства от бюджетни редове, които ще се окажат с недостиг от средства до края на годината. Принципно, един трансфер е взимане на средства от бюджетен ред, за който се предполага, че няма да бъде използвано до края и се прехвърля към бюджетни редове, които, които ще надхвърлят пред, предварително разпределените им средства. Тук обаче просто прехвърляме, запълваме дупки с средства и отваряме нови дупки в бюджета по този начин. Това е положение, което не може да продължава да функционира и съвета трябва да си даде сметка, че трябва да се приеме Коригиращи бюджет е, най-късно до средата на годината. Господин Левандовски ще ни обясни точно какви са сроковете. Но знаете, че Европейския парламент близо 4 месеца де-факто няма да функционира и няма да е в състояние да приема коригиращи бюджети. Ето защо е жизненно важно да си, си нещата преди, да, преди края на мандата, и е много важно, преди да се разпусне този парламент, да остави на Европейският съюз необходимите средства за спешни мерки и за мерките с хуманитарна помощ за 2014 година. Благодаря ви, господин Ламасо. Сега давам думата от името на съвета на господин Куркулас. Е, е, Съветът напълно си дава сметка за проблемите, свързани с бюджетни те кредити за плащания по отношение на външната помощ на Европейския съюз, както и с, с тревогите, изказани от госпожа Жули и господин Ламасур от името на Комисията по регионално развитие и Комисията по бюджети. Европейския парламент, съветът и комисията вече имаха възможност да обсъдят този въпрос на тристранната среща по бюджета на 2 април. На тази среща можахме да потърсим възможни решения за преодоляване на финансовите е, проблеми, които бяха докладвани от Европейската комисия. Комисията даде един първоначален отговор е, за недостига на бюджети е, за плащания по инструмента за стабилност и мир и Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Съветът положи много усилия и двете предложения да бъдат обработени максимално бързо. Много се радвам, че мога да ви информирам за следното. От началото на тази седмица понеделник съветът по земеделие и рибарство заседава и взе решение за отпускане на необходимите средства. Ако тези допълнителни средства се окажат недостатъчни да покрият потребностите на тези бюджетни функции, Съветът запазва готовността си за преразпределение на средства по пера или, ако и това се окаже недостатъчно, да подготви проект за коригиращ бюджет. Ние напълно ще спазваме буквата и духа на съвместната декларация за бюджетните кредити, договорена ноември миналата година по помирителната процедура за бюджета за 2014 година. Така съветът ще обработва бързо всички постъпили предложения за прехвърляне на средства, включително от една бюджетна функция към друга. Запазваме и възможността, ако се наложи да се разработи проект за коригираш фан... бюджет с цел да се избегне остър недостиг на средства – не може, разбира се, да изпреварваме събитията и да знаем как конкретно ще отговори съвета по отделните въпроси. И няколко думи е, за пакета за подпомагане на Украина е един актуален въпрос, на който медиите обръщат много голямо внимание. Съветът е, запазва своята решителност да е, подпомогне Украина и украинския народ да стабилизират страната си. За това съветът приветства комплексния пакет за подпомагане на Украина и ще положи всички усилия за неговата реализация. Разбираме, че това може да създаде допълнителен натиск върху бюджетните плащания за задължения, бюджетните кредити за задължения през текущата година. Триалогът на 2 април ни даде нови възможности да обсъдим този въпрос и да потърсим нови решения. Вече бяха предприяти първите мерки за преодоляване на проблема и съветът е готов да действа бързо. В заключение искам да припомня, че именно Европейската комисия има право и инициатива и да представя предложения за преразпределение на бюджетни средства или е, за е, съставяне на проект на коригиращ бюджет. Съветът е готов бързо да разглежда подобни предложения, ако те постъпят и да се стигне до бързи решения. Благодаря. Сега думата има комисаря Левандовски. Госпожо председател, уважаеми депутати, да, Днес не е лесно да се управлява бюджета и на европейско ниво, и на национално ниво. Средствата не достигат. Така стоят нещата. Проблемите се дължат и на недостатъчните средства за плащания. Знаете какви бяха прогнозните нива за плащанията за 2012, 2013 и 2014 година. Сега имаме един двустепенен подход на изпълнение на бюджета. Първо имаме изпълнение и след това искаме да има коригиращ бюджет и държавите членки трябва да дават своята дан, защото дори и в ситуация на крайни економии сметките трябва да се плащат, например за електричество. 9 милиона имахме по-малко миналата година за плащания спрямо е, онова, което се наложи. 20 милиарда сега имаме неплатени по кохезионния фонд и това са страшно много средства. Те ще бъдат основно перо за бюджета за 2014 година. Ако трябва сега да дам отговор на въпросите на Жули и на Ламасур за външната помощ на Европейския съюз, трябва да кажа, че ние имаме съвместна декларация за кредитите за плащания и искам да цитирам от нея. Цялостното ниво на плащанията ще се управлява по силата на глобалния марш за плащанията – комисията ще може да използва непредвидените разходи, средствата за непредвидени разходи по силата на многодишната финансова рамка и ще може да използва всички възможности, които дава многодишната финансова рамка. Край на цитата. 54% повече освободихме е, миналата година за външна помощ. Е, сега имат драматични е, събития и те имат нужда от финансова подкрепа. Какви са инструментите, които ще използваме? Наблюдението. На второ място предпазни мерки. Имаме два транша за хуманитарна помощ. Има намаляване на степента на предварително финансиране за някои международни организации, на следващо място като инструмент трансферите, два трансфера сега ще има, едното от тях ще е насочено към хуманитарната помощ, а второто ще е за Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Ако погледнем профила на плащанията, някои средства по някои бюджетни редове ще дойдат малко по-късно през годината. Ние можем да прехвърлим в началото на, на периода някои средства, но ще трябва да намерим компенсация за тях в края на годината. Резерва за извънредна помощ е също альтернатива случай, че други альтернативи не преработят и в края на годината вече има цялостен трансфер, има преразпределяне на средства. В второто полугодие знаем винаги по-добре какво може да се преразпредели като средства в обстановка на недостиг. И накрая трябва да кажа, че маржовете не са достатъчно големи. Говоря за, за, за маржа за непредвидени разходи и маржа за гъвкавост. Много често има нужда от а, спешни действия и трябва да се предвидят всички възможности за това. По отношение на Украина става въпрос за допълнителни средства, които да се заделят в началото на периода Говоря за периода 2014-2020 година. 1,4 милиарда са безвъзмезна помощ. Останалите средства са заеми обезпечени от Европейския парламент. Мисля, че ние сега трябва да действаме максимално бързо, като си има предвид какви са събитията в Украина. Те са доста драматични. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Колегата Преда за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да приветствам провеждането на тази разискване относно тревожния достъп на кредити за плащания през тази година. Трябва да се намери бързо решение на този проблем, защото от утре и чак до юли Европейския парламент няма да има заседания. А между време на Европейския съюз трябва да удържи на своите ангажименти и своевременно да отговори на евентуалните хуманитарни кризи, които ще възникат междувременно. Нека се върнем на недостига. Говорим за недостиг от близо 400 милиона евро или приблизително половината от годишният бюджет на Европейския съюз за хуманитарна помощ. Според Генерална дирекция хуманитарна помощ на Европейския съюз трябва да бъдат намерени 150 милиона евро до средата на годината, за да се осигури съществуването на някои жизненно важни за трети страни хуманитарни проекти, които в момента са поставени под въпрос. Вярно, по време на кризата цялостният бюджет на Европейския съюз трябваше да бъде съкратен намален и че е, кризата с кредитите за плащания засяга и други области, и не само хуманитарната помощ. Тук обаче искам да припомня няколко важни елемента. На първо място хуманитарната помощ се различава от другите видове финансиране. Говорим за краткосрочно финансиране от 12 до 18 месеца и много често средствата трябва да бъдат е, мобилизирани незабавно, ако искаме е, помощта ни ще бъде ефикасна, независимо дали става по-за военни конфликти, наводнения или суши. На второ място, Генерална дирекция ЕКО на Европейската комисия успя да помогне на 120 милиона души в Сирия, Южен Судан, Централно Африканската република и Украина. Всички тези хора разчитат на нас. Хуманитарната помощ е една от най- приветстваната от гражданите ни политики на Европейския съюз. Ето защо трябва да запазим хуманитарната си помощ в името на нашите граждани, в името на авторитета на Европейския съюз. Думата има господин Ферм. Комисионер. Госпожо председател, уважаеми колеги, господин комисар. Европейския съюз има много различни мироопазващи мисии, хуманитарна помощ оказва, например, в Сирия, в Южен Судан. Много често обаче средствата не отговарят на нивото на амбициите. Европейския съюз може да не изпълни своите ангажименти, ако не, бъде, е, ако не бъдат отпуснати допълнителни средства. За хуманитарната помощ на Европейския съюз това е една лоша новина. Често става въпрос за е, въпрос на живот и смърт. Има средства, казвате, че ще има преразпределение, това обаче не е достатъчно. След това е, ще има недостиг пък по други пера. А държавните и правителствените ръководители правят е, обещания, например по отношение на Украина, Комисар Георгиева иска да има повече средства за Украина, само че не се отпускат достатъчно средства. Аз и моята група подкрепяме подсилването на финансовия пакет. Трябва обаче да има нови ресурси, защото иначе ще имаме празни жестове. Комисията трябва да използва инструмента за мир и сигурност в Украина, но там вече има голям финансов недостиг. Как може да се предприемат нови мисии без да има достатъчно средства? Сега се занимаваме с креативно счетоводство, стари средства се представят като нови средства, а те така или иначе са ще ли да бъдат отпуснати на Украина, как да изпълним искането на комисар Георгиева, ако не се предприемат необходимите действия и ако комисията не приеме смелата стъпка да изиска допълнителни средства, някъде около 100 милиона. Време е да действате, господин комисар Левандовски. Господин Георенс има думата. Благодаря, госпожо председател. Средствата, които липсват, показват ясно колко тежък е проблема. Кризите, с които трябва да се справяме, са много тежки и от гледна точка на продължителността и от гледна точка на щетите. Кризата в Централно-Африканската република, конфликтът в Южен Судан и разбира се Сирия, която не бива да забравяме, предполагат допълнителни средства за преодоляване на кризите от, гледна точка, от името на Европейския съюз. Но нека да гледаме по-реалистично на нещата. Говори се за 150 милиона допълнителни средства до края на месец юни и близо 350 милиона евро допълнителни средства до края на годината. Тези суми обаче са силно недостатъчни по принцип. Ето защо съм убеден, че Европейския съюз ще поеме отговорността да отпусне тези средства, както вече направи Комисията по бюджети на парламента относно първият транш от 150 милиона евро. Надявам се, че ще успеем да преодолеем съпротивата от страна на държавите членки, някои от които все още се колебаят дали да одобрят тези 150 милиона евро. Прекалено често ние сме безпомощни, когато избухват кризите и много трудно може да обясним на жертвите на тези бедствия, че ще се окажем чисти, чисто и просто зрители за влушаването на тяхната съдба, без да увеличим и без това недостатъчните помощи. Ето защо смятам, че трябва да уважим искат на Европейската комисия и да удажим дължимото на работата на отделно Европейски съюз, който е поставен под най-малък въпрос, а именно хуманитарната помощ. Трябва да отпуснем съответните кредити за плащания които са необходими за, хум... за хуманитарната помощ, но трябва да гарантираме финансирането на всички други инструменти за външна помощ, които много често вече страдат от недостиг на средства. Благодаря ви, господин Гернс. Думата има колегата Будикофер. Благодаря, госпожо председател. Е, господин комисар, госпожи и господа, много се радвам, че като е, член на комисията по е, външна политика и докладчик по темата мога да кажа няколко думи за хуманитарната помощ. Проблемите тук са повсеместни и не говорим за недостиг на дребни суми, а говорим за 58 милиона евро, които ще са дефицита до края на годината. Говорим за Украина, Ирак, е, Ивицата Газа, Сирия, Иран, Сиера Леоне, Судан, Южен Судан и Централноафриканската република. Общо 9 е, страни в един ключов проект от е, същностните правомощия на Европейския съюз, който се бори за предотвратяване на конфликтите и преодоляване на последиците от тях. Ще станем за посмешище, ако не успеем да предоставим необходимите средства. Най-категорично настоявам, че тук не говорим за някаква конкуренция, в никакъв случай хуманитарната помощ не е поле за е, съревнование. Ако няма превенция, ще са необходими все по-големи е, помощи. Бронеса Аштън нееднократно обърна внимание на този въпрос и затова се обръщам към вас, господин Левандовски. Моля ви за прехвърляне на е, средства от е, Европейския инструмент е, за демокрация и права на човека, защото е крайно необходимо. Благодаря сега госпожа Суза. Е, Благодаря, госпожо председател. Преди малко комисар Левандовски заяви, че липсата на средства в бюджета на Европейския съюз е нещо неизбежно. Искам да кажа, че в политиката няма такова нещо като неизбежни събития във връзка с бюджета. Тук говорим за хуманитарна помощ и последиците може да са катастрофални. Моля ви, представете си, че сте човек, който има въпиюща нужда от хуманитарна помощ. Как ще се чувствате? Бюджета за хуманитарна помощ е, е много малък, е, много по-малък в сравнение с това, което харчим за сигурност, например. Наскоро в е, нашата парламентарна комисия имахме делегация от Палестина и стана ясно, че там хората повече не могат да чакат. На карта са поставени човешки животи. Някои държави членки имат различна външна политика, но не трябва да се стига до положение, в което да не можем да откликнем на това, което се иска от нас. Благодаря, госпожо Соса, господин Кортес. Благодаря, госпожо председател. Твърдите, че липсват 500 милиона евро. Трябва обаче да заявим следното. През последните няколко месеци се извиняваме на хиляди хора, че не разполагаме с необходимите средства за осигуряване на питейна вода, на лекарства, на убежища, за хуманитарна помощ като цяло. И мисля, че можем да посочим с пръст кои са виновниците, че Европейския съюз е принуден да се извинява по този начин. Виновниците са държавните правителствени ръководители на държавите членки, които заседават в Европейския съвет. Недопустимо е Европейски съюз да продължава да подписва чекове без покритие за Хаити и за всички други застегнати от бедствията. Защото когато ние държим на ангажиментите си, хора някъде по света страдат и дори са застрашени от смърт. Какво може да направи Европейския парламент, за да престане Европейския съвет да си играе на руска рулетка с живота на жертвите на бедствия, войни и други подобни? Това е недопустимо. Европейския парламент не може да го допусне. Господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. В трудни времена живеем, но не бива на най-бедните да се прехвърля основното бреме. Имаме финансови инструменти, като Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Положението е такова, че ако утре възникне е, някаква ситуация, кризисен характер, ние няма да можем да предоставим средства. Кой ще гледа сериозно на нашите думи, че се придържаме към ценностите си, ако не можем да предоставим конкретна помощ? 28 държави членки как изглеждат в очите на света? сирийската а, криза а, поради недостига на а, средства не можем да помогнем. 9 милиона са а, бежанците от а, Сирия. Безценна каква ще бъде помощта за най-уязвимите, за децата, за жените? няма защо сега да търсим слабости на този инструмент. Ние трябва да го подкрепим. Това е прощалната ми реч, госпожо председател, госпожи и господа. на всички, които гласуваха за мен, за да бъда тук. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да съм гласа на гласовете, гласа на унеправданите, гласа на онези, които са принуждавани да мълчат. Те трябва да бъдат защитавани, защото ние работим на основата на справедливост, равенство и свобода. Благодаря. Благодаря, господин Кашман, за приноса ви през годините. Никой е, не е, иска да вземе е, думата в спонтанните изказвания. Господин Левандовски. Госпожо председател, бюджета е недостатъчен. Навсякъде има недостиг. 2014 година ще е трудна, защото имаме 9 милиарда по-малко спрямо 2013 година. Нуждите в областта на хуманитарната помощ са ясни. Тук не става въпрос за милиарди, а за милиони. И аз искам да ви обещая, че ще проучим всички възможности, всички инструменти, които ни дава договора, за да решим проблема. Ще използваме всички възможности на прехвърляния, преразпределение и така нататък. Без средства обаче, без нови средства, няма да е възможно да платим всички сметки във външен и вътрешен план и няма да може да изпълним своите ангажименти в областта на управлението на кризи и предоставането на хуманитарна помощ. А много често така спасяваме човешки живот. Така че аз искам да ви обещая, че ние ще се борим за нови средства да се надяваме, че в новия мандат на парламента ще има някакво развитие, макар че е, едва ли това ще се случи. Господин Куркулас. Благодаря ви, госпожо председател. Съветът смята, че е важно да се покрият бюджетните нужди на Европейския съюз, в частност в областта на хуманитарната помощ. Ние сме поели ангажимент да подкрепим тази важна политика по функция 4 на многодишна финансова рамка. Както вече чухме, комисията трябва да съблюдава за изпълнението на бюджета, одобрен от бюджетните органи и да прави предложения за корекция на бюджета, използвайки различните възможности за преразпределение на средствата. Мога да ви уверя, че за да се покрият спешните оправдани прехвърляне на средства, съветът ще разгледа всички възможности, ако комисията реши да направи съответните изисквания. Или казвам с други думи, през 2013 година беше одобрен бюджета за 2014 година съвместно от Европейския парламент и съвет и този бюджет трябва да бъде водещ ръководна насока за Европейската комисия. Едновременно с това на 8 февруари 2014 година съвета ЕКОФИН прие своите насоки за Европейската комисия изпълнение бюджет за 2014 година. Ако се появят спешни и непредвидени нужди от разходи, които не могат да бъдат покрити от трансфери, в такъв случай Европейската комисия има правото да направи предложение за коригиращи бюджет на двата бюджетни органа, парламент и съвета. Както вече казах, съвета поема ангажимента да разгледа всяко предложение за коригиращ бюджет незабавно. При такова положение Европейския съвет ще направи оценка на недостига на, на кредити за плащания за 2014 година за всички действия на Европейския съюз, включително и за външна помощ. Благодаря ви, господин Куркулас. А сега, скъпи колеги, ще си позволя да кажа няколко думи на гръцки, тъй като вероятно няма скоро друг колега да председателства на гръцки парламента. И за мен, както за колегата Мартинес, това е последното пленарно заседание, което председателствам. И имам двойна позиция, която ми дава възможност да изразя дълбоко удовлетворение. Не само като заместник-председател, но и като заместник-председател по времето на гръцкото председателство имах възможност да работя през този труден мандат. Като гъркиня искам да благодаря за конкретната подкрепа и солидарност на Европейския парламент за Гърция и други държави членки, които се сблъскаха с особено големи трудности през изминалия период. Както посочи и моя колега господин Мартинес, ние си тръгваме от Европейския парламент – но това не означава, че ще спрем да работим за Европа. Напротив, ние ще бъдем в челните редици, ще бъдем на предна линия. Благодаря. А сега обявявам а, почивка. Вдигам заседанието до 18 часа, когато ще започне гласуването.